изявление миналата нощ, че ние проучваме проектомярката на Аржентина, за да предвидим какви да бъдат следващите ни стъпки, като се обсъждат всички възможни варианти. Благодаря ви, господин председател. on which is concerning the uh, uh, howitt report you want first of all to по доклада Хаует. Първо искате да слушате господин Хаует ли? Леди Аштън, с това ще променим последователността в дневния ред, но вашите желания са много важни за нас. Изпълняваме ги безпрекословно. За това ще дам думата на господин Хауит. Дебата ни е за годишният доклад за човешките права беше забавен, но ни дава възможност да направим оценка на стратегическия преглед, за да поставим в центъра в по-голяма степен човешките права, тъй като те са сребърната нишка и затова прегледът трябва да покаже, че има и сребърен патрон. Ние искаме от госпожа Аштън да назначи специален представител, за да се чуе ясно гласа на Европейския съюз по правата на човека в света. Да, правата на човека да бъдат на равна нога застъпени в съвета с останалите аспекти на външните отношения. Ние искаме да се определи срок, за да бъдат определени специални лица, отговарящи за човешките права във всички наши делегации. И освен това да гледаме на хората като партньори. Необходимо е да да забравяме, че въпреки някои проблеми човешките права тук не бива да се отказваме от това да настояваме да се спазват и в други части на света. Трябва да има прозрачност по правата на човека и политиката в тази област на Европейския съюз. Трябва да се търси отговорност на онези, които ги нарушават. В доклада ние посочваме 6 европейски държави, които не са а, се присъединили към а, правилата на съда в Хага или които не са ратифицирали доклад, а, не са ратифицирали протокола за е мъченията, включително моята страна. Госпожо Върховен представител, аз разбирам защо настоявате да се спазва принципа повече за повече след арабската пролеп. Но ние преговаряхме с Канафи четири седмици само преди да започнем да го бомбардираме, затова трябва да се поставим трудния въпрос по-малко за по-малко. И прекратяването на използването на сключените споразумения е твърде слаб инструмент. Трябва да имаме отделни подходи към всяка отделна държава. Винаги съм твърдял, че да се говори за правата на човека е по-добре, отколкото да се мълчи, заради има европейска солидарност. Белгия и Австрия гласуват за палестинците ние приветстваме сътрудничеството с докладчиците в Сянка. Това не беше лесно. Имаше разединение между левицата и деницата по правата на жените, по дискриминацията срещу всички религии и също справедливост за лицата, които са били обект на извънредни но преследване. Непрекъснато има надпревара за нови технологии, използват се новите медии, те трябва да се използват за свобода на изразяването, а не за репресия. Трябва също да се каже ясно и че Google беше съучастник на Китай представител по правата на човека в рамките на ООН е нещо, за което настояваме. Трябва да се спазва правата на човека в нашите собствени граници. Трябва да извлечем полуки от миналите ни грешки преди арабската пролет и трябва да имаме нови начини за изразяване в новият медиен свят. Това са предложенията, които предлагам на този парламент. Благодаря на колегата Хао и колегата Преда от името на Комисията по развитие. Е Благодаря. Аз съм докладчик по становище на комисията 9 по този въпрос и използвам да започна с поздравления към колегата Хауит и да подкрепя по-голямата част от неговите заключения. Наистина важно е да има интеграция, да се интегрират правата на човека в нашата политика за подпомагане на развитието. Така поне повелява Лисабонският договор. Общият, холистичният ни подход към защитането на човешките права и демокрацията е добре дошъл, защото това покрива всички наши политики. Разбира се, това не е всичко. Все още има какво да се направи, за да се превърне в действителност тази политика. Бюджетното измерение трябва да бъде свързано с зачитането на човешките права и с добрите практики на управление в подпомаганите от нас страни. Затова смятам, че трябва да бъде по-добре застъпено и обяснено в становището. Наистина живеем във времена на финансова криза, но бюджетната ни подкрепа следва да нарасне. Има конкретни начини да се подпомогне демокрацията, дори във времена на криза. Благодаря. Госпожа Хименес Бесерил, една минута. Allora, l'onorevole Jimenez non è in aula, quindi do la parola al vice... Госпожа Хименес не е в момента тук, така че давам думата на върховния представител госпожа Аштън. Благодаря, господи, госпожо председател. От 1983 година насам, когато Европейският парламент започна да изработва отчети и резолюции по въпроса, въпросите на човешките права, всъщност от тогава Европейският парламент е една от централните институции в областта на защитата на човешките права в глобален мащаб при това. Това е един от начините за постигане на по-добър свят, където се зачитат правата на хората, независимо къде живеят тези хора. Сега е моментът Европейският съюз да изрази подкрепата си към борбата на всички народи за демокрация и човешки права. Затова ви поздравявам с, с постигането на политически консенсус, обхващащ целият политически диапазон. Това е изключително важна полука за мен самата и за колегите ми от комисията и от съвета. Първият параграф, първият абзац на доклада говори за кохезия за взаимодействие и единодействие между външна и вътрешна политика на Евросъюза. Така е записано и в съобщението от декември месец. Пре тази седмица ще през в последния ден, четвъртък, ще обсъждаме присъединяването на Европейския съюз към Международната конвенция. Затова моментът е наистина много добре избран, за да може зачитането на човешките права да присъства във всички наши политики и за да може всички хора по света да се възползват в еднаква степен от това. Докладът подчертава важността на отчетността на нашите дейности в изключително сложни ситуации, каквито могат да бъдат ситуациите от този тип. И кохезията от една страна и отчетността от друга са изключително важни елементи. Наскоро, тази седмица всъщност, в срещата си с Мишел Башеле обсъждах въпросите за защита на жените и техните права в, по света. Именно днес дискриминацията се основава на много признаци, включително и на верския признак, християни, мюсулмани или така нататък. За това въпросът за вероисповеданието следва да бъде включен като един от основополагащите фактори на свободата в обществото. Свободата на израза, свободата на словото са също застъпени в обсъждането за присъединяване към Римската конвенция, както и признаването на клаузите на Международния наказателен съд. Това всъщност е застъпено в много от нашите действия – тъй като зачитането на човешките права е границата, като поставяме ние между подкрепа и ембарго на държави и партньори. Затова нашите връзки с едни или други страни не бива да губят от поглед защитането на човешки права. Света, в който живеем, се характеризира с много промени. Нека да обърнем поглед към Близкия изток, към Северна Африка. Мъже, жени, цялото общество е в процес на промяна и в защита на основните си човешки ненакърними права. Някои от тях дори дадоха живота си за това и искам да почета паметта им. Както каза господин Хауът, Европейският съюз в момента има нов вид отговорност към своите съседи. И този нов подход се основава на демокрация и човешки права. Това ще създаде една съседска политика, която се основава на повече справедливост. Съветът по човешки права също изразява подкрепа на този вид политика на 28 март бе проведено последното му заседание и бе приета резолюция за Сирия с рекордно мнозинство 48. Резолюцията за Бирма също така бе приета единодушно, както и резолюцията за свобода на вероисповеданието. Това е успех за човешките права, които не винаги са централ, заемат централно място. Дискриминацията може да бъде по много признаци, както вече споменах в някои примери. В много държави, например, 80 се прилага дискриминация по повод на сексуална ориентация, която дори понякога се преследва със смъртно наказание. За това е изключително важно това, че изслушахме в съвета за човешки права свидетелства от конкретни пострадавши, които имаха възможност да разкажат историите си и да предизвика тази промяна, на която сме свидетели в момента в политиката на Европейския парламент. В момента протича дебат във всички наши институции за това как е, човешките права и демокрацията да бъдат включени на общо основание във всички наши политики. За това аз повтарям разположението си за работа, за сътрудничество с вас. Взимам бележка за, от, за предложението за създаване на специален представител по човешките права. Този, този пост трябва да бъде изпълнен със съответно съдържание. На заседанието на министрите на външни работи ще изработим не само декларация, а и конкретен план на действие, в който да са предвидени инициативи заедно с тези, които са вече в изпълнение. Приятно ми е да ви потвърдя, че мрежата от Центрове за защита на човешките права вече действа. 116 такива пунктове вече съществуват и работят в областта на политиката и подпомагането на развитието. Нашата политика започна тук, в Европейския парламент. Политиката за опазване на за, зачитане на човешките права. Затова е естествено тя да продължи и тук, в Европейския парламент и винаги да бъде белязана с сътрудничество между другите европейски институции и Европейският парламент. Затова призовавам всички за участие в разписването на текста на тази резолюция. Отново благодаря на Европейския парламент за последователната му и амбициозна работа в тази област. Благодаря. Grazie vicepresidente, la parola ora agli oratori a nome dei gruppi politici. Благодаря. Следват изказвания от името на политическите групи. Първият оратор е господин Гжип от името на НП за две минути. Благодаря, госпожо председател. Котишният доклад на Съюза за правата на човека трябваше да бъде прият още през декември 2011 година. Вече е 2012 година, но има основания за неприемането на доклада. Смятаме, че внесеното искане във връзка с правата на човека и основните свободи, внесено от госпожа Аштан през декември, е много важно. Разгледахме доклада за 2010 година и не може да не вземем предвид при обсъждането на този доклад, както и на доклада за 2011 година, арабската пролет. Трябва да се постигне ефект на взаимодействието, като се има предвид въздействието на арабската пролет и въздействието на договора от Лисабон. Докладът, изготвен от господин Хауит, е много добър по същество. Благодаря му за доброто сътрудничество, което установи с политическите групи. Искам да отправя някои критики във връзка с нарушенията на правата на човека в Беларус. В парламента вече е бил обсъждан този въпрос а именно, че осъдените на смърт имат право на справедлив съдебен процес. Техните близки пък имат право да им бъде предоставена информация. Въпреки тези мои критики, смятам, че освобождаването на Дмитрий Забаренко и още едно задържано лице в Беларус е положителен сигнал. Няколко думи за правата на човека в страните партньори на Европейския съюз и по-конкретно в Украина. Европейската фундация за демокрация, ЕФД, е един добър пример в това отношение. По нея се предоставят средства преди, по време на и след демократичните промени. В доклада се упоменават и правата на мълцинствата. Не могат да се допуснат актовете на насилие, убийствата на представители на мълцинствата. По въпроса за въвеждането на функция представител за правата на човека на Европейския съюз, това е една крачка, която се вписва в усилията ни за отстояване на правата на човека. Благодаря. Благодаря сега от групата на социалистите и демократите госпожа Копа Много благодаря и поздравление на колегата Хауит за изключително сбития и същевременно пълен доклад. Моите поздравления и на госпожа Върховния представител за непрекъснатата ти подкрепа на зачитането на човешки права. Това е важно и дава придава допълнителна тежест на нашите послания. Не е лошо да се учим от собствените си грешки, защото държавите членки в течение на години подкрепяха диктаторски режими в Северна Африка, при това в името на стабилността. Днес обаче всички сме съгласни с това, че дългосрочната стабилност е невъзможна без зачитане на демокрацията и човешките права. Щом искаме да има кредит на доверие към нас като Европейски съюз, то тогава следва да прекратим меренето с двоен аршин, когато става дума за човешки права. Всички мерки, насочени към трети държави, трябва да отчитат зачитането на човешки права там. Клауза за човешки права следва да присъства изрично от всички търговски споразумения – логи, логиката или принципът повече за повече противостои на другия вид подход, а именно по-малко за по-малко. В този смисъл следва да вземем единна позиция в другите международни организации, в които участва Европейският съюз. Изискваме провеждането на преговори за по-добра координация на нашите общи усилия по посока на зачитането на човешки права. Искам да отбележа два важни елемента. На първо място свободата на вероисповеданията – това е изключително важно и не бива да бъде насочено единствено и само към християнското вероисповедание. Има и други религии, които се нуждаят от защита. И накрая вторият ми пункт е свързан с правото за взимане на решение за бременност и раждане от страна на жените. Това е неотменно право на жените, тяхно тяхното репродуктивно здраве и репродуктивните им решения. Благодаря. Алде, лонореволе Донскис. От името на Алде, господин Донскис, за две минути. Thank you, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя най-напред колегата Хауит за отличния му доклад. Считам, че помиряването на политическите и морални аспекти в Европейския парламент е сложна задача, Докладът поставя въпроса дали правата на човека са в центъра на вниманието на Европейския съюз, дали те са включени в всички аспекти на външната ни политика. Въпросът остава дали правата на човека са общият знаменател в постигането на морален и политически консенсус в Европейския парламент и в Европейския съюз като цяло. Читам, че когато говорим за явните нарушения на правата на човека, като убийства, изтезания, смъртно наказание, също не спазване на правата на лицата от групата на ЛГТБ. Ние споделяме общи ценности, общи нагласи. Вярвам, че бъдещето ще е трудно, защото ние трябва да успяваме да улавяме с такива по-трудно ловими нарушения, като а, корупцията, незаконно наблюдение, координирани от държавата кампании за ухулване на лица и правозащитници в частност. Считам, че докладчикът, доколкото е възможно, е свършил отлично своята работа и докладът обхваща голяма част от нашата чувствителност, от нашите очаквания и искам най-сърдечно да поздравя господин Хауит за това. Благодаря за зелените колегата Тавариш за минута и 30. Много благодаря, госпожо Аштън. Започвам с едно признание – Изключително съм изненадан от е, вашето първо изявление по въпроса за национализирането на петролната компания Репсол в Аржентина, при това в дебат, на средата на дебат за човешки права. И когато обсъждаме тези човешки права, има една държава, която е много по-близо до нас и която търгува с, с оръжие и наркотици, а пък за нея нищо не казвате. Това е държава в Западна Африка, която ще бъде изключителен пример за провалена държава, какъвто няма и в световната история. Чудя се защо нищо не споменахте за тази държава, отидохте чак в Аржентина. Тази същата държава продава оръжие на Кипър. Защо тук не взимаме отношение? Защо тук не сме толкова бързи и ефикасни, колкото в някои други случаи? Защо не се заемем с фирмите, които продават оръжие и търгуват с наркотици, както се заемаме с фирмата Repsol в Аржентина? Много благодаря за, на господин Хоуит за неговия доклад. Много са ценни неговите конкретни инициативи. Много е важен инструментът, който ще се активира. Но като докладчи в сянка си позволявам да изразя надежда, че все някога ще престанем с, с, да сме такива палячовци и да разиграваме фарс, а да работим наистина. Благодаря. Анскипер, две минути. От името на ЕКАРЕ господин Шимански за две минути. Госпожо председател, госпожо върховен представител, госпожи и господа, в някои области сме постигнали успех в сравнение с предходни доклади за правата на човека. Постигнали сме успех най-вече по отношение на свободата на религията, която се нарежда сред основните права на човека и е утвърдена в конвенции на съвета на Европа, например. Арабската пролет също бе източник на опасност за християнската общност. Арабската пролет бе повод за нас да обърнем внимание на представителите на региона, да не излагат на риск християнството, тъй като това ще изложи на риски процеса на дис... демократизация. Знаем какво е позицията на Франция във връзка с присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека, но тя може да е източник на риск. Не мисля, че в доклада трябва да се визира репродуктивното здраве и правото на вземане на репродуктивни решения, тъй като с подобни формулировки може да се злоупотреби с цел легализиране на аборта в определени държави. Ако включим такива формулировки в доклада, то ще злоупотребим с доверието на гражданите, които никога не са вменявали на комисията правомощия в тази област. Благодаря от името на Европа на свободата и демокрацията, господин Белдер. Благодаря, благодаря, госпожо председател. По холандската телевизия и радио неодавна можахме да видим и да чуем шокиращи съобщения за отвличане и принудително покръстване в ислямската вяра. Има случаи, когато са изрисувани религиозни знаци по ръцете на една египетска жена. През декември 2011 беше разгледан въпроса и се говори тогава за сложността да се докажат случаите на принудителната смяна на вяра, на отличанията. Освен това, говореше се, че ще се обърне внимание на властите по този сложен въпрос. Това са ужасни актове. Ние се нуждаем от набиране на, на факти. И това беше показано по телевизията. 1500 семейства са а, съобщили за а, случаи на отвличане на техни деца за принудителна смяна на вярата. Все още виждам пред очите си кадрите на египетско семейство, които плачеха за отвлечената си 15-годишна дъщеря. И единственият начин тя да им бъде върната е да приеме мюсулманската вяра. Всички тези въпроси трябва да бъдат разгледани внимателно, трябва да поискаме да се сложи край на тези действия, да се гарантира юридическа сигурност и е, се надявам, госпожо Аштън, че ще ни информирате за развитието на нещата. Госпожа Вержа от Обединената Литвица. Благодаря, госпожо председател. Като начало искам и аз да започна с благодарност към нашия докладчик Ричард Хоуит. Всъщност никога не съм имала възможност да работя в е, един такъв климат, който да се характеризира с толкова много желание за компромис, за търсене на компромис, дори там, където той изглежда невъзможен. Това показва колко твърдо сме решени да напредваме като Европейски парламент и като Европейски съюз. Разбира се, важно е да съгласуваме външната си и вътрешната си политика. Знаем, че има още какво да се желае преди да размахваме пръсти, да даваме полуки на света около нас, трябва да приметем първо собствения си двор. Докладът подчертава необходимостта да се включват клаузи за демокрация и човешки права. Тези клаузи не са само за красота, не са само за успокояване на нашата съвест, а са там, за да служат за нещо. В противен случай, ако непрекъснато ги жертваме в името на економическия либерализъм, до никъде няма да стигнем. Аз не споделям общото, общия глас на славословене на външната ни политика, госпожо Аштан, извинете ме, но е така. Създаваме фундации, за запазване на човешките права, за демокрация и така нататък, но тяхното реално действие все още няма конкретни резултати. Благодаря. Господин Клейс от името на независимите. Мисля, че е трудно да се работи по този доклад, който е вдъхновен от леви възгледи. Искам да упомена нещо, върху което не се спряха колегите, а именно положението в Южна Африка и убийствата на бели земеделски стопани там. Тези убийства се извършват системно. Системно се извършват посегателства срещу белите земеделски стопани и техните семейства там. До момента вече са убити около 15 000 земеделци. Не се пощадяват дори и деца. Става дума за група, която е доста многобройна. Не става дума за мълцинство. Това са земеделски стопани, чието стопанства са в доста отдалечени региони в Южна Африка. Една международна организация дори твърди, че тези деяния могат да се квалифицират като геноцид. Не става дума за обичайна престъпност, а за конкретни целенасочени посегателства спрямо общността на белите земеделци в Южна Африка. Трябва да се предприемат действия за справяне с този проблем. В противен случай все повече представители на тази общност ще напуснат Южна Африка и ще се стигне до положение подобно на това в Зимбабве. Призовавам върховния представител да осъди положението в Южна Африка. Предлагам да се спре и помощта за страната, ако не се предприемат конкретни действия за справяне с проблема. Председателката благодаря господин Салафранка. Госпожо председател, госпожо върховен представител, колеги, този доклад включва политически, економически и социални права. И за това, госпожо Аштън, много ви благодаря за декларацията, за изявлението, което направихте преди началото на този дебат по повод на положението в Аржентина и случая с Репсол. Много бяхте красноречива. Това е заплаха за европейските инвестиции и следва да се изпълняват поетите ангажименти. Така че факта, че сте включили този въпрос в, в дневния ред на Министерския съвет на външните министри и факта, че се анулира предвидената среща с Европейския съюз Аржентина са изключително значими за мен. Приветствам това, чутото от господин Хауит за изпращането на проучвателна мисия в ивицата Газа. Това бе предложение на нашата политическа група, но пък предложението за Колумбия е изключително несвързано, не отговаря на нашата дългосрочна стратегия. И предложихме изменение в този смисъл. Не знам защо не е прието и продължава да се следва старата линия. Нашият ангажимент като Европейски парламент с създаването на фигура за защитник на човешките права в европейски мащаб и ще бъде освен това обект на процедура, която, госпожо, аз ще позволете да подчертая, следва да бъде обективна, за да може най-обективно да изберем за този пост лице, което да отговаря на висотата на изискванията. Благодаря. Цинна пер две минути. Йоанна Санижин е следващия оратор за минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя колегата Ричард най-сърдечно за неговия добър доклад. Би било невъзможно да се споменат всички положителни страни на доклада. Искам да се спра за това само на въпроса за жените, тъй като жените те са подложени на дискриминация, на унижение, на насилие. Въпроса за равенството на жените е част от политиката на Европейския съюз, но не е решен в достатъчна степен въпроса за това жените да не бъдат считани за хора втора ръка. Необходимо е да се води борба срещу всички форми на насилие, политически, економически и други. Правата на жените трябва да се превърнат в основна тема в преговорите с държавите кандидатки за членство. Трябва непрекъснато да напомняме на властите в Турция, че насилието срещу жените, убийствата на честа, насилствените бракове са сериозна пречка пред присъединяването на Турция към Европейския съюз. Трябва да се противопоставим също и на селективните аборти, както и на гениталното съкътяване на жените, да се провеждат програми за обучение в сферата на репродуктивното здраве. Апелирам към Европейската комисия и към държавите членки да поставя този въпрос на международно ниво, особено когато става дума за насилието срещу жените и срещу други сексуални мълцинства. Благодаря. Следващият е баронеса Латвърт за минута. Радвам се, че докладчикът подкрепя изменението ми за нуждата от отговорност за извънредните полети на, на ЦРУ на европейска територия. Освен това да въме всички държави от Европейския съюз да подпишат конвенцията срещу принудителните изчезвания. Европа е водеща в премахването на смъртното наказание, но отговора на устния въпрос, който поставих на върховния представител, не ми даде уверение, че се прави достатъчно защото в Иран, например, разпоредбите свързани с борбата срещу наркотрафикантите отварят вратичка за налагането на такива наказания. Има освен това използване на фармацевтични продукти, за смъртоносни инжекции за прилагане на смъртното наказание в САЩ. Политиката на Обединеното кралство трябва да се присъедини към Европейската конвенция за правата на човека. В Лондон ми беше казано, че няма да отстъпи пред присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията по правата на човека. Господин Стивенсън. Благодаря, госпожо председател. Баронес Аштън, няма да се изненадате от това, че ще се възползвам от възможността да говоря за лагера Ашраф. Както знаете, 1600 души обитават лагера. 1600 от жителите на този лагер са получили възможност да се придвижат към Багдад. Но много от жителите на лагера вероятно ще са принудени да останат там за още доста дълго време. Броят на живеещите в лагера е прекалено голям за инфраструктурата, която им се предлага. Тя на практика не функционира. Правителството обаче не позволява на живеещите в лагера сами да поемат отговорността за изграждането на инфраструктура, така че да се даде възможност на по-възрастните обитатели, на обитателите с увреждания да комуницират помежду си и да се придвижват в рамките на лагера. Било е дадено разрешение на Разузнавателното министерство в Иран да изгради своя позиция в близост до лагера. Според мен това е грубо нарушение. Призовавам баронеса Аштън да окаже натиск върху иракското правителство. Призовавам ви да настоявате пред иракското правителство да удовлетвори исканията на обитаващите лагера Шраф. Господин Ван Хеке за една минута. Благодаря. Този доклад по мое мнение, повдига много важни въпроси и ние самите ясно си даваме сметка, че понякога единствено и става, и става дума за финансови инжекции, които смятаме, че разрешават човешките права. Тук обаче липсва този подход и се повдига въпроса за много неразрешени проблеми, например в арабския свят, въпреки арабската пролет, жените продължават да са в изолирана ситуация. Разбира се, става, ясно, става ясна разликата между арабски свят и ислямски свят – Така или иначе, иммигрантските потоци са проблем за нас и едва ли ще се разреши с тяхното връщане обратно в държавата по происход. Като Европейски парламент следва да се произнесе и по този въпрос. Благодаря. Минута. Господин Бронс, една минута. Thank you. I quote the rapporteur. For the EU to be a credible actor, it must Докладчикът призовава за това Европейският съюз да предприеме съгласувани действия по отношение на външната и вътрешната си политика да избегне прилагането на двойни стандарти. В тираничните режими се налагат забрани върху политическите партии, но същите мерки се прилагат, например, в Белгия и в Германия. Нека не се заблуждаваме, че единствено Турция преследва личности като Орхан Памук, например. Подобни действия се предприемат и във Франция по силата на действия, които се предприемат от определени политически класи. Тук в парламента наблюдавахме един спектакъл с участието на комисаря по въпросите на правосъдието. Тя настоя за това Вилдерс да бъде хвърлен в затвора за политическите си действия. Но преди да отправяме критика към държавите членки и към други страни по света, нека решим проблемите тук в Европейския съюз. Господин Брок. Госпожо заместник председател, Колеги, позволете ми първо да благодаря на господин Хауит за чудесната работа. По въпроса за правата на човека сме повече или по-малко на едно мнение. Проблеми възникват, когато се стига до претворяването на решенията ни в реалност – призовавам да се създаде отдел към службата за външна дейност, който да се занимава с религиозните свободи и свободата на религията. Според мен това е един от основните приоритети в областта на правата на човека. Ще ви дам за пример Египет. Твърди се, че един милион християни там са готови всеки момент да напуснат страната. Мога да ви цитирам и конституционния процес в страната, процеса по приемането на нова конституция Възможно е той да доведе до драматични промени за многобройната копска общност в страната. И като се имат предвид всички тези драматични промени не само в Египет, но и в други страни по света, трябва да сме наясно, че преследването на християнската общност може да доведе до много голям поток от мигранти към Европейския съюз. Трябва да се преразгледат търговските споразумения с трети страни. Радвам се, че споразумението за асоцииране с Украина до момента още не е подписано. Към момента в страната лидерът на опозицията се намира в затвора. Не е позволено да получи лечение. Предоставянето на възможност за лечение се обвързва с условието тя да участва в разпити. И мисля, че докато се прилагат подобни практики в трети страни, ще трябва да помислим и за това в какви рамки трябва да се простират стратегиите ни. Не мисля, че трябва да жертваме правата на човека в името на своите стратегии. Госпожа Гомеш. Политическата декларация за новата стратегия по човешките права, както и назначаването на специален представител са изключително добра идея, но призовам госпожа Аштън да отдаде още по-голямо значение на парламента в тази област, благодарение на доклада на нашия колега. Искам сега да повдигна въпроса и за човешките права на сексуалните малцинства, като гейове, лесбийки и транссексуални. Има изключителни извращения в засадническите лагери в ивицата Газа. Имаме какво да си вземем като бележка от арабската пролет. понякога се търси претекста за стабилност економическа и политическа и се забравят свързани с човешките права аспекти. Такъв пример имахме вече с, с Етиопия. Не винаги постигаме принципа повече за повече, даже понякога по-скоро по-малко за по-малко. Подлагаме на риск гражданските общества и вместо да подпомагаме развитието, го дестабилизираме, не подпомагаме в достатъчна степен демокрацията. Хубаво е, че има мрежа от центрове, хубаво е, че има представителства на Европейския съюз, които работят в тази област. Има доклади, има проучвания, които дават информация за състоянието на демокрацията. Посещения с... се извършват срещат се правозащитници. Това, което липсва обаче е след това дебат на това, което се чува на тези срещи. Благодаря. Господин Ковал, за една минута. Благодаря ви много, госпожо председател. Често говорим за държави в преход, там наблягаме на економическите и други реформи. Господин Тимошен, госпожа Тимошенко е, е в затвора. Твърди се, че начинът да се спазват правата на човека е осъществяването на реформа на съдебната система. Трябва да настояваме правата на човека да се спазват във всички държави. Говорим за Европейски фонд за демокрация. Преди обаче да се създаде, не бива да допускаме бюрократизирането му. Трябва да подкрепим Северна Африка, но с по-малко бюрокрация. Обръщам се към всички депутати да не се боят да казват, че най-преследваните религиозни мълцинства са тези на християните. Трябва да използваме обикновен език, за да опишем реалното състояние. Председателката, благодаря. Господин Провера за минута и половина. Благодаря. Госпожо председател, госпожа Аштън, има все повече проблеми, свързани с преследването и дискриминацията срещу християни в Близкия изток, в Африка на юг от Сахара. Да припомним последните събития в Нигерия, също в Пакистан, Индия и другаде. Има нападения срещу религиозни сгради, срещу църкви, е, има отвличания, смен, принудителна смяна на вярата и прочие. Говорим за мълценства, които а, са а, потенциални жертви в собствените си страни. Свободата на вероисповеданията е основно човешко право. Европейският съюз, а, който за съжаление не обръща внимание на това, че международните организации, призвани да се борят за правата на човека, не постигат резултатите, които се очакват от тях. Бихме искали чрез този доклад също да се наблюдава и нарушаването правата на религиозните малцинства. Господин Валеса за минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, позволете ми първо да благодаря на господин Хауит за изготвения доклад, който е добра отправна точка при работата по тази трудна тема. Докладът представя обстоен преглед на правата на човека в контекста на политиката на Европейския съюз. В положение на световна финансова и економическа криза е много лесно да изгубим от погледа си основни ценности, като правата на човека. Но спазването на правата на човека винаги е било предварително условие, поставено от Европейския съюз в рамките на сътрудничеството му с трети страни. Постигането на економически цели обаче също е важно. Въпреки това, правата на човека не бива да бъдат пренебрегвани в името на економически цели. Правата на човека са особено актуални сега, когато се водят преговори за търговски споразумения и за асоцииране с трети страни, които не тълкуват правата на човека по същия начин като Европейския съюз или проявяват по-голяма готовност да ги нарушават. Европейският съюз, разбира се, не може да се превърне в полицай в световен мащаб, но ако разполагаме с ефективни, адекватни инструменти за спазването на правата на човека, ще можем да допринесем за тяхното насърчаване и това според мен трябва да е основният ни приоритет. Председателката. Една крачка назад, господин Провера, синя карта от госпожа Декайзер. Euh. Да, аз няма да се заяждам, господин Повера, но когато казвате за свобода на вероисповеданията, какво точно имате предвид? Аз съм агностичка, така че аз по-скоро защитавам свободата на мисълта и на кредото по-скоро, отколкото на вероисповеданието. Така че аз бих говорила не за религиозни права, а за право на възглед. Много голяма част от населението може би не е религиозно. В а, такъв случай, ако това, което аз предлагам, е това, което вие мислите, аз съм за такъв един доклад ако сме на едно и също мнение, въпреки че наричаме нещата с различни имена, бих ви подкрепила. В противен случай обаче бих смятала, че това е нападка срещу моето кредо и освен това не съм и съгласна с нападките, които един ваш колега отправи към исляма. Благодаря. Прего. Си, адесо си. Ma il, il rapporto parte da quello che io auspico si, si possa fare е un rapporto. Бих искал в доклада да се включи подробно изложение за всички нарушения на права, свободата, извинете, на вероисповедание, независимо от това къде се извършват и независимо от това към коя религия са насочени. Не изисквам докладът да прави разлика между отделните религии. Искам той да се основава на фактите, а фактите показват, че се увеличава броят на посегателствата спрямо християнски общности по света. Тези посегателства стават все по-многобройни и все по-тежки. Като се има предвид, че Европейският парламент счита спазването на всички права на човека за основен приоритет, то може да се каже, че спазването на правото на свобода на вероисповеданието е особено важно. То трябва да се постави в контекста на защитата на правата на човека – която е сред основните постижения на всички цивилизации по света. Председателката благодаря. Госпожа Декайзер. Да, май ще трябва да пия кафе аз с колегата Поверя, за да се разбере сега искам да взема отношение по доклада, който е изключителен и аз съм съгласна с повечето изменения. Има два пункта, по които искам да се, и, да се изкажа. Първият е свързан с правата на сексуалните малцинства, гейове, лесбийки и транссексуални, сякаш са малко в страни, премахнати бяха измененията, а пък техните права не винаги са зачитани. С други думи, има много още какво да се прави. Госпожо Аштен, приканвам ви да се заемете и с този въпрос. Друг един пункт е прословутата нова политика по съсед, за добросъседство и небезизвестното много повече за повече. Все пак продължава да съществуват опасения у нас, че сред нас че тази политика ще бъде точно толкова сляпа към действителността на различните държави, колкото бе и предходната. Ето за това искаме тя да бъде операционализирана, да се превърне в операция и конкретни резултати. Ето за това приветствам предложенията на Ричард Хоуит за конкретни инициативи, които да могат да се измерват и да стане ясно дали е повече за повече или по-малко за по-малко. Това ще бъде израз на нашето реално желание за промяна, когато дойде време да гласуваме. Благодаря. Грация. La parola all'onorevole Posselt. Председателката. Благодаря, господин Поселт. Госпожо председател, Леди Аштън е права, като твърди, че от 1970 година насам, от първите преки избори за Европейски парламент, извършва системна работа в областта на правата на човека. Но подобни мерки трябва да се предприемат и от съвета, и от комисията, която представлявате вие, Лейди Аштан. Ще се спра върху няколко примера. Преследването на християнската общност. Колегата Декайзер е права, че отстояваме свободата на вероисповедание по отношение на всички верски общности общности, но християнската общност по света е обект на особени преследвания и европейският континент като християнска общност трябва да се противопостави срещу това. Това не означава, че ще пренебрегнем други верски общности или мълцинства, като например сексуалните мълцинства но трябва особено да насочим вниманието си към християнската общност. Второ, трябва да се приложат еднакви стандарти към всички. С други думи, не бива да критикуваме единствено малки държави във връзка с нарушения на правата на човека и да щадим по-големи като Русия и Китай. Напротив, към големите държави трябва да прилагаме също толкова строги стандарти, колкото и към по-малките, независимо от, може би, по-съществените ни економически интереси в големите държави. Трето, аз съм за правата на човека по отношение на всички обществени прослойки и всички общности. Не бива обаче да се злоупотребява с идеята за правата на човека. Това не прави чест на Европейския парламент. Мистер Посел, do you accept a blue card? Председателката, господин Посел, ще приемете ли синя карта? от господин Вайгл. Да, разбира се. Спощовани, препичан съм да бо... Спощовани колега. Уважаеми госпожи и господа, убеден съм, че уважаемият депутат господин Постел ще подходи творчески към моя въпрос. Не смятате ли, господин Посел, че Европейският съюз ще си извоюва доверие в борбата си за правата на християните по целия свят, ако отдава също толкова голямо значение на правата и на достоинството на други религиозни общности, живеещи тук в Европа. Бяхме свидетели на много случаи, в които бяха засегнати представители на други религиозни общности – те бяха засегнати от злоупотребата с тяхното отношение към религията им. Господин Поселт, госпожо председател, днес говорим за правата на човека по света. Не говорим за правата на човека в Европейския съюз. Особен проблем по отношение на правата на човека по света представлява преследването на християнските общности. Но разбира се, обект на преследване са и други общности, като например общността на мюсюлманите в Сърбия. Това е един особено сериозен проблем. Разбира се, Достоинството на човека е неприкосновено, независимо от неговите убеждения или от религиозната му принадлежност. Председателката, благодаря. Госпожа Костел. Благодаря, госпожа председател. Аз приветствам доклада. Искам да поздравя докладчика Ричард Хауер. Искам да разгледам два въпроса, засегнати в доклада. Първо, търсенето на отговорност за нарушение на международното право от страна на Европейския съюз. Затова искам да приканя да се подкрепи изменение четвърто за газа и окупираните палестински територии. Аз считам, че Европейския съюз трябва да покаже последователност между политическите резолюции от една страна и двустранните ангажименти, които се поемат от друга страна. Относно правата на ЛГТБ и особено самоопределенето на тази област. Читам, че този въпрос трябва да отпадне от списъка на лица, които имат умствени проблеми, защото им се отказва издаването на паспорти вече след сменен а, пол. Това е неспазване на правилата на тези лица. Благодаря, господин Милан Мон, за минута и 30. Благодаря. Госпожо Аштън, благодаря ви отново за това, че взехте отношение по въпроса на Репсол и това, което му се случва в Аржентина. Това е неприемливо в международен контекст и освен това е, има отражение върху всички нас като европейци. Сега по въпроса Хаует. Членове 3 и 21 на Лисабонския договор показват колко са важни човешките права в нашата външна политика. И това е така, защото правовата държава, върховенството на закона са част от осново, основополагащите принципи на Европейския съюз. Международната общност също така смята, че демокрацията и човешките права са единни и няма защо да се бъркат с старият принцип за ненамеса във вътрешните дела. Утрешният ни вод е изключителна иллюстрация на това, както е иллюстрация на това наградата Сахаров. Не на последно място, пример и иллюстрация за това е новата фигура на специалния представител по въпросите на човешките права, който ще назначим. Това е нова институция, нова фигура, която представлява израз на новият етап в нашето развитие. Новият етап, който от една година вече се случва в Северна Африка тези политически процеси не бива да бъдат заплашени от каквито и да било събития. Благодаря. Парола l'onorevole Papadopoulou per un... Председателката, благодаря. Госпожа Пападополо за една минута. Арабската пролет трябва да е повод за Европейския съюз да се извлече полуки. Не бива да прилагаме двойни стандарти. Съвършено вярно е, че в областта на външната политика зачитането на демократичните принципи и на правата на човека е от особено голямо значение. Ето защо не бива да си затваряме очите по отношение на държави членки на Европейския съюз, като например Кипър, които не зачитат правата на човека, провеждайки политика на окупация. Трябва да отчитаме и необходимостта от зачитане на правата на човека в трети страни. Следва да им налагаме санкции, ако те не зачитат правата на жените или на малцинствата, ако преследват профсъюзни дейци или журналисти, както например прави Турция. С подобни случаи трябва да бъде сезиран Международният наказателен съд. Трябва да установим култура на зачитане на демократичните принципи и правата на човека. Европейският парламент трябва да установи прозрачност, така че спазването на правата на човека да залегне и в работата на международните организации. Председателката, благодаря. 10 колеги са се записали за процедурата по спонтанни изказвания. Ще дам думата на всички, но при условие, че се придържате към ограничението от една минута. Е, Пападополо, е, do you accept е, a blue card, Mr. Posselt? Yes. Госпожо Пападополо, приемате ли синя карта от господин Посълт? Да. Бернт Посълт. Въпросът ми към колегата е следният. Възнамерява ли тя заедно с нас да се погрижи за това кипърското председателство, което всички очакваме с радост, малко по-категорично да изиска от Турция спазването на правата на човека и основните свободи? Леди Аштън трябва да подходим към Турция много категорично на ниво комисия и съвет. Госпожа Пападополо готова ли е да ни съдейства за това? Майкро. Няма микрофон за оратора. Ausmann.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 okay? Now it's okay? Thank you very much. Sorry for that. Yes. Сега дали се чува? Да, благодаря. Позицията на Кипър е кристално ясна. Ние не налагаме вето за присъединяването на Турция или поне няма да го наложим, ако Анкара сложи край на потъпкването на човешки права в Кипър. И ако спази това изискване, което е абсолютно необходимо за държави кандидатки. То в такъв случай Кипър няма да окаже никаква съпротива и ще направи необходимото. Тоест, топката е в е, терена, на терена на Турция. Благодаря. Започваме с господин Галер. az Európai Parlament ember. Благодаря, уважаеми колеги. Европейският парламент обсъди годишния доклад за правата на човека. Този доклад се превърна в много важно средство. Той е обект на внимание не само от страна на страните членки на Европейския съюз, но и на трети страни. Ето защо е много важно качеството на доклада. Приветствам колегата Хауит за изготвения добър текст, това е текст, който заслужава вниманието ни. Казаното от госпожа Върховния представител е вярно. Важно е не само да изричаме красиви формулировки, важно е и те да бъдат последвани от дела, като например от заделянето на средства в рамките на следващия период за финансиране. Така ще можем да подпомогнем онези, чието права се потъпкват. Нека ви обърна внимание на това, че има етнически общности, и други общности, като например децата, чието права се потъпкват. Госпожа Матера за една минута. Уважаеми колеги, този доклад е годишна оценка на политиката на Европейския съюз за това колко успешни са те в насърчаване спазването на правата на човека по света. Трябва да има критика, но тя да бъде конструктивна. Политиката трябва да се засили, що се отнася до отстояване правата на жените, защото това е социална група, чието права не са изцяло гарантирани. В селските райони жените са основна сила. Необходимо е да се работи с международни организации, които работят по правата на жените, като се финансират целево. Например, за борба срещу насилието срещу жени, за да не се допуска никакво толериране на такова насилие, на каквото и да е основание. Искам да помоля госпожа Аштън да направи нещо за двамата ни италиански приятели. Благодаря. Господин Силвестрис има думата. Благодаря, госпожа председател, госпожо върховен представител. Ние хвалим този доклад и не би могло да бъде по-иначе, защото ние сме за спазване на правата на, на всички, на категории лица. Но, госпожо Аштан, искам да се фокусирам върху една категория, която не получава никакво внимание от Европа. Аз внесох писмена декларация с няколко от моите колеги относно правата на неродените деца. Деца, които не виждат бял ден, защото се прекратява бременността. Правата на неродените деца И първо такова право е да се появиш на бял свят. Това е въпрос, който трябва да се реши колко години, колко десетилетия, колко столетия ще отминат преди Европейския съюз дори започне да обсъжда правата на неродените деца. Това е човешко същество, което очаква да се появи на бял свят и чието права изначално са нарушени. Господин Кука, има думата. Поздравления на Ричард Хауик за чудесната работа и за чудесното взаимодействие с колегите. Така се пишат добри доклади и това е пример за това. Човешките права отдавна ни занимават. Постигнахме общо споразумение, по силата на което човешките права и демокрацията следва да бъдат в сърцевината на европейските външни и вътрешни политики. Следователно, Годишният е, отчет следва да подчертава винаги връзката между тези две измерения. Единствено по този начин бихме могли ние като Европейски съюз да постигнем резултати и да има добавена стойност в нашата външна политика нашето отношение към смъртното наказание. По повод на това се обръщам към госпожа Върховния представител с молба да окаже всячески натиск върху тези държави, които все още пък практикуват смъртното наказание, като например Беларус, за да наложат мораториум срещу него. Благодаря. Госпожа Басеско. Благодаря, госпожо председател. За да се спазват правата на човека навсякъде в света, се изискват конкретни мерки и действия. Ето защо аз подкрепям предложенията на член 8, отнасящ се до ясни критерии за оценка на, на постигнатия напредък в тази област. Искам да обърна а, внимание на правата на лицата, които се намират в а, зони на неразрешени конфликти. Техните права не са достатъчно защитени, аз а, а, искам да подчертая, че са необходими допълнителни усилия в тази област. Например, в Преднестровието преди няколко дни там имаше нов инцидент на един контролен а, пункт. Не бива да се допуска и нарушаване на правата на човека вътре в Европейския съюз. Необходимо е да се предприемат строги мерки срещу ксенофобския сайт в Холандия, както и този в Белгия. Благодаря, госпожа Тикало. Европейският инструмент за демокрация и човешки права отразява нашето желание да подкрепяме тези две измерения чрез взаимодействие с гражданското общество, както и с правозащитни организации в световен мащаб. В програмата 2014-2020 се предвиждат милиарди 400 милиона финансиране допълнително за това измерение. Сега искам да застъпя и информационните и технологични технологии, които могат да дадат своята подкрепа на журналистите и на блогерите. Достъпа до информацията и до комуникацията следва да бъдат свободни. Достъпа до интернет трябва да бъде свободен от цензура. Така ще бъдат включени повече хора, включително и жени, в процеса за, на свобода на израза. Благодаря. Госпожа Флашикова. Благодаря, госпожо председател. Леди Аштън, уважаеми колеги, позволете ми да поздравя Ричард Хауайт за отличния текст. Нека изтъкна също така, че когато говорим за правата на човека в световен мащаб и политиката на Европейския съюз в тази област, според мен трябва да вземем под внимание и социалните права. Социалните права се нареждат сред основните права на гражданите на Съюза. Ще направя всичко възможно, за да бъдат включени те в доклада за правата на човека. В настоящата ситуация на криза и безработица, в положение на мигранти, влизащи на територията на Европейския съюз поради социални проблеми, мисля, че трябва да отдадем по-голямо внимание на социалните права. Аспектът, свързан с социалните права, трябва да бъде отчетен във всичките ни политики. Председателката благодаря, господин Вайгел. Ще тако отлично поручило, kot е поручило господа Ховита, не може покрити. Докладът на господин Хоуит е прекрасен, но за съжаление дори един такъв отличен текст не може да отчете всички проблеми, свързани с правата на човека. Според мен би трябвало да се визира един конкретен случай на нарушение на правата на човека, нарушение, което се извършва вече от години. Имам предвид региона на Западна Сахара. Условията на живот в беженските лагери там са неприемливи. Мисля, че вече прекалено дълго се отлага претворяването в дела на взетото политическо решение. 83 политически затворници от региона на Западна Сахара се намират в момента в марокански затвори. В съвета ще се състои разискване за мисията в Минурсо, това е единствената мисия, която няма право да наблюдава спазването на правата на човека. Това трябва да се промени. Госпожа Ятен Маки, в тази зала неодавна ние говорихме за положението на угурите в части на Китай. Ние призовахме комисаря Фуле и комисията като цяло да направят всичко, което е по силите им, за да настояват за спазване на правата на тези лица в Китай. Бяха направени обещания, но е важно сега комисията да направи нещо на практика. И бих искала да запитам какво беше направено вече от върховния представител за положението в областта, за която става дума. Има ли някакъв напредък в спазването на правата на тези хора след намеса на Европейския съюз или всичко останаха празни думи? Благодаря, господин Локбилер. Госпожа Локбилер. Госпожо председател, уважаема госпожо върховен представител, уважаеми колеги, Докладът за правата на човека е добър, обстоен документ, който надявам се ще приемем с голямо мнозинство тази седмица. Сега ще се спра върху споровете, които сме водили и водим тук в парламента във връзка с разкриването на нарушения на правата на човека, като например отвличания или изграждането на тайни затвори на територията на Европа. Ако не се спрем върху тези спорове, върху тези разлики в позициите си, то не мисля, че ще си извоюваме доверие. Миналата седмица в Комисията по правни въпроси бе организирано изслушване по темата. Призовавам колегите да подкрепят искането за разработване на политика, която в бъдеще да е насочена и срещу предотвратяването на подобни престъпления. Благодаря, казва председателката госпожа Луначек. Благодаря. Госпожо председател, благодаря ви, госпожо Аштън, за всичко, което казахте днес. Благодаря и на колегата Хаует за толкова хубавия доклад. Много съм доволна от това, че приехме изменението за консултативните механизми с гражданското общество като част от нашия инструментариум. Искам да подчертая двете изменения, които отново ще бъдат поставени от някои от нас утре. Това са 6 и 7 изменение за правата на гейове, лесбийки, бисексуални и трансексуални. Аз като представител на този колектив е, съм често свидетел на това, че те не винаги могат свободно да се държат е, на обществено място, при близките си дори, в, е, на работа или в училище. Така че моля да гласуваме утре за тези изменения. Това вече не е просто човеш, въпрос на човешки права. Това е вече въпрос на нашата харта за основни ненакърними човешки права като Европейски съюз. Затова моля, гласувайте за тези изменения. Подкрепете госпожа Аштън заедно с нейните инструменти, които следва да бъдат отнесени и към колектива, за който споменах преди малко. Благодаря. Колегата Миран, да има думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Аштън бе категорична по въпроса за една частна фирма, която евентуално може да бъде национализирана в Аржентина Та, това обаче не бива да бъде обсмесвано с държавническо мислене. Госпожо Аштън, защо не защитавате по същия начин човешките права, когато става дума за 15-те кюрди, които в момента са в гладна стачка и при тук в Страсбург. Сега по въпроса за Западна Сахара или пък окупираните палестински територии и визата Газа. Имам толкова много примери, които бих могла, могла да продължа да изреждам и които се нуждаят от разрешаване. Те са срам за нас като европейци. Нещо, което обаче господин Хауит споменава в доклада си, а именно участието на гражданските общества и преговарянето когато се подписват споразумения за сътрудничество с туземни племена. Благодаря. Господин Ферейра, Европейския съюз, който получава по правата на човека останалия свят, нарушава същите човешки права ежедневно в много от държавите членки на Европейския съюз. Това са права на човека, гарантирани от Всеобщата декларация например, правото на труд, на добро заплащане, на образование, на здравеопазване. Тези права са застрашени от агресията на пакта, сключен с МВФ. Това се отнася за Португалия, но не само за нея, а и за други страни в Европейския съюз. Така че трябва ясно да подчертаем какво имаме предвид под демокрация след като се погазва волята на народа а, чрез а, сключването на такъв а, договор. Правата на човека все повече се използват като претекст за външна намеса, което нарушава буквата и духа на хартата на ООН. От наша страна ние отхвърляме този ограничителен подход, който използва като инструмент за подобни цели правата на човека. Госпожа Аштън, както депутатите вече се спряха на много от аспектите, особено на универсалността на правата на човека. мога да кажа, че можем да се върнем към много от въпросите. Аз ще се опитам да се спра само на някои от тях. Най-напред искам да кажа, че да благодаря за това, че има освободени затворници в е, Беларус. Това е добра възможност. Това показва силата на Европейския съюз и колко важно е да сме категорични, решителни и най-вече да бъдем единни. Ритица от депутатите поставиха основателно въпроса за вероисповеданията, за убежденията и правото да може човек свободно да изразява своите предпочитания в тази област. Напълно съм съгласна с безпокойствата, изразени от тук е, правата на човека, защитата на тези права да се превърне в е, основна част от нашата дейност. Ние ще включим отделна глава в нашия доклад, за да можем да отчетем тези аспекти. Много от вас се спряха на въпроса за ситуацията в Египет. Ние внимателно следим развитието на положението там. Мисля, че господин Донски каза нещо за подмолното нарушаване на правата на човека и че ние трябва да се борим не само срещу най-явните нарушения, като например смъртното наказателно наказание. Ние работим за отмяната му по света, но също да обръщаме внимание и на начина по който се лишават хората от упражняване на правата им и то съвсем тихо и подмолно. Трябва да се зачита достоинството да се уважава всеки човека. Моето послание към Аржентина няма нищо общо с този дебат. Аз исках да го кажа в началото на дебата, както каза господин Салафранка в началото на дебата. Това е защото утре не мога да съм тук. Аз направих изявление след преврата, заклеймих този преврат, поискахме да бъдат освободени всички политически затворници, а в противен случай ще спрем помощта за Гвинея Бисао. Ние ще подкрепим народа, но не и незаконно правителство. Това беше отделна дискусия, която водихме по-рано преди този дебат. Уважаемите депутати са в челните редици на онези, които настояват да има специален представител по правата на човека. Ние търсим човек, който да е много квалифицира в тази област, да се ползва от доверие, да има добри отношения с Европейския парламент. Това е въпрос, който ще продължим да обсъждаме. Радвам се, че толкова много от вас споменаха въпроса за правата на жените и от важността да продължим да подкрепяме жените, особено нези, които са в ситуация на нестабилна политическа обстановка. Знаем, че когато жените участват в обществото, обществата са по-богати в економически, социален, в политически смисъл. Въпроса за насилствените бракове засяга много държави. Аз бях министър по правата на човека в моята страна. Работих по закон, свързан с насилствените бракове там. Това е въпрос, който трябва да отчитаме в... навсякъде по света. Аз съм а, сериозно обезпокоена от прилагането на смъртното напазание. Има повече от 100 случаи на изпълнени смъртни наказания, например в Иран. Ние продължаваме да настояваме пред държавите членки, за да можем да намерим място за заселване на хората, които сега са в лагера Ашраф. Надявам се, че ще мога да разчитам на подкрепата на този парламент. Вие знаете колко ме интересува този въпрос и колко съм ангажирана с него. Относно Южна Африка, ние се договорихме да започнем диалог по правата на човека с Южна Африка и в рамките на този диалог можем да поставим редица въпроси. Съгласна съм с казаното от госпожа Голдман за това, че Гомеш, за това, че е необходимо да провеждаме срещи с правозащитници. Аз го правя при моите посещения в тези страни, за да мога да чуя тяхната гледна точка и да разбера от първа ръка какъв е животът им. Що се отнася до ЛГБТ, техните права трябва да бъдат зачитани. Правата са, човешките права са универсални. Необходимо е да гарантираме правата на човека да бъдат показател в работата ни с отделни страни. Често, както знаете, ние се опитваме да работим с хора вътре в страните в подкрепа а, на тях, като се опитаме да изолираме а, потисническите правителства. Ние се ангажираме там, където е възможно. Ангажирането може да бъде по-ефективно на място. Затова ние трябва да продължим да оказваме натиск, за да променим нещата. На последно място за индикативните критерии. Ние сега разработваме нужната методология, за да можем да измерваме постигнатия напредък. Предстои още много работа, но плана за действие, дейността може би е възможност за това. Искам най-сетне да благодаря на докладчика Хауърт за работата му в този толкова важен доклад. Аз знае колко силни са вашите убеждения в тази област и ги уважавам. Председателката, господин Хауит, за две минути. Ричард Хауит. Първо искам да благодаря на госпожа Аштан за ангажимента, който пое във връзка с въвеждането на функция на специален представител на Европейския съюз за правата на човека. Благодаря за това, че поехте ангажимент да осигурите участие на парламента в този процес. Благодаря ви и за становището, на което застанахте във връзка с насилствените бракове. Още веднъж искам да благодаря на всички колеги, които отправиха комплименти към мен по време на разискванията. Благодаря на господин Гжип за предложението правата на човека да бъдат отчетени в търговската политика на Европейския съюз. Благодаря на колегите Брок, Матера, Кукън и Гал. Техните изказвания показаха, че по този доклад можем да постигнем споразумение отвъд между партийните ни различия. Показаното от госпожа Лътфорд за присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека Ясно е, че противопоставянето от страна на Обединеното кралство е факт и то в основата на това противопоставяне стои партията на госпожа Лътфорд. Правилно бе посочено, че в доклада си се обявявам против прилагането на двойни стандарти спрямо правата на човека. Благодаря на колегата, който говори за убийствата в Южна Африка и осъди и двете страни, както белите, така и цветнокожите. Напълно съм съгласен с загрижеността, изразена от господата Шимански и Пофелт във връзка с преследването на християнската общност. Тези преследвания водят началото си не от арабската пролет. Аз съм за зачитането на всички религии във всички страни. Приветствам казаното от колегите Декайзер и Костело за общността ЛГБТ. Погрешно е хомосексуализмът да се квалифицира като заболяване. Надявам се колегите да гласуват за изменения 7 и 8, в които това се осъжда. Приветствам и казаното за правата на кореното население. И в заключение, ако госпожа Аштан е смятала правилно, то аз съм 28-ят докладчик по правата на човека от името на Европейския парламент след първия парламентарен мандат на парламента. Благодаря, че ми вменихте тази функция, председателката. Благодаря. С това приключваме разискването по тази точка. Гласуването ще се състои утре в 11.30. Следващата точка от дневния ред е изявление от страна на заместник председателя